от 12 септември санкцията ще влезе в сила. Компетентните италиански власти ме информираха за избора на господин Анджело Чока с действие от 7 юли. Господин Чока заема мястото на господин Джон Лука Бонано. Добре дошъл на новия колега. припомням, че съгласно условията в правилника за дейността, той ще участва в работата на парламента и неговите органи. Комисията по правни въпроси на свое заседание от 11 юли